една седмица преди това е срока за внасяне на предложение за изменения. И така даваме думата на госпожа Ярока. Благодаря, господин председател, уважаеми членове. Благодаря за възможността и след първата дискусия, която проведохме, получихме становищата от Реги заетост и от други. Много се радвам, че можех да работя с докладчите в Сянка. Становището на Комисията за култура иска особено силно. Говорят се за инвестиции в е, ромското образование като един съществен факт. Също така образованието, ранното образование за деца получи ново сериозно ударение от страна на парламента, както и програмите за обучение на учители и становището на господин Пакола са включени всички тези елементи, които аз с удоволствие подкрепям. Сходно на становището на Комисията по заетост. Проведохме много добра дискусия на 7 декември и казвах, че цялата програма за финансиране на курсовете, които тя предвижда в нейното становище, е същото, за което говоря и аз. Така че много се радвам, че тези становища допълват доклада. Както и господин Кобачев посочва и изменението за регламента, което ще бъде много важно през следващите години за много бедните микрорегиони, за да се спре сегрегирането на образованието, както и пълно използване на наличните европейско финансиране, което е много важно за следващите месеци, докато бъде прията Европейската стратегия за ромите. Проучването, което комисията Либе поръча на Лондонския колеж ще бъде готово следващата сряда. Мисля, че това е един добър документ, и ще е добре да го разгледаме. Както разбрахте, 10 януари е крайният срок за внасяне на изменения, така че имаме време. От първата ни дискусия, от подаването на работния документ, най-важните 6 точки, които искам да повдигна, те са и нови точки в проекта доклада, в сравнение с работния доклад, който стана всъщност обяснителен меморандум за текста. И те са следните. Това, което твърдя в този документ е, че е необходима една вътрешна стратегия за Европейския съюз, както и стратегия на 27-та, която обвързва всички и ни разделя и не прави каквото и да е разлика между държавите членки. Втория въпрос, който е много важно да се повдигне, е каква роля може да изиграе Европейската комисия и какво трябва да направи тя в този процес. И аз е, смятам, смятам че комисията трябва да изразя, да играе ролята на надзорен орган и да контролира по отношение на създаването на нов орган за координация, смятам, че това не е създадено, не е необходимо, защото ще причини излишни разходи, но в момента има една работна група по ромите в е, комисията, която трябва да бъде укрепена и да стане последен орган. Искаме също така от комисията годишни доклади за оценка на стратегията, представяне на резултати и актуални предложения за съвета. Смятам, че си струва да се разгледа една таблица за оценка на стратегията за ромите. Четвъртата точка е, че страните трябва да имат официални административни органи или поне длъжностни лица, които да действат като национална точка за контакт за изпълнение на целите на стратегията и по-нататък да действат като консултанти за комисията по отношение на стратегията. Петата точка е до голяма степен свързана с това откъде ще дойде финансирането за тази стратегия. Аз смятам, че като част от бюджета за кохезионни политики може да се задели в следващата му многогодишна финансова програма един резерв да се отклоним от съществуващата практика и да имаме пряка връзка между разпределението и финансирането, както и създаването на резултати. Защото фондовете трябва да се разпределят на базата на конкурентно начало. Така че тези страни, които се справят много добре по отношение на целите на стратегията, да получават повече финанси и така работа ще се ориентира повече към резултатите. Още един важен въпрос за тези страни, които се очакват да влязат в стратегията но все още не са част от Европейския съюз. Имам предвид е, балкански страни, които всъщност са изправени пред много различни и трудни въпроси, когато говорим за най-уязвимите им младсинства – ромите. И виждаме през какви страдания минават тези групи от 90-те години насам. Затова смятам, че е особено важно те да бъдат обхванати от самото начало и след като преговорите за присъединяване създават много добра възможност за укрепване на позицията на ромите в тези страни. Аз смятам, че е изключително важно да се обхванат тези страни. И така, това са основните точки в доклада, които смятам, че са много важни за разглеждане като основа за Европейската стратегия за ромите, защото това е рамката, на която комисията може да изгради един много добър план за действие за намаляване на бедността и дискриминацията, която все още съществува в Европейския съюз. Благодаря. You, you... Благодаря ви, госпожо Ярока. проследихме работата, която до този момент извършите, госпожа Вебер. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря на докладчика за извършената до този момент работа и да заявя, че изцяло подкрепям казаното от нея днес и това, което иска да се добави в доклада. Както вече казах, смятам, че е време, когато наистина трябва да работим заедно и да изпратим ясно послание. И според мен това послание е още по-важно сега, след като комисар Рединг съобщи какво възнамерява да направи Европейската комисия. Така че Очевидно вече не говорим за стратегия на Европейския съюз за приобщаване на ромите, а говорим за една рамка за националните стратегии, което ще бъде чудесно. 27 национални стратегии за ромите. Ако някой иска да стане каша, мисля, че това ще стане. Затова се страхувам, че след 20 години е, по-нататък ще сме изправени в същата ситуация. И за това смятам, че наистина е време настоящия парламент да изпрати ясен сигнал на какво позиция сме и какво искаме да постигнем. И това ще бъде не само сигнал на този парламент. Ако се спомням добре, всичките срещи на върха за ромите изпратиха същото послание. Така че, независимо от факта, че аз ще предложа определени изменения, като цяло подкрепям позицията на докладчика, както я изрази днес. Може би следващата седмица в Страсбург при срещата с комисар Рединг ще имаме възможност да зададем някои въпроси и за тази идея за рамката, защото според мен има много нерешени въпроси от мечтата, която смея да кажа, която имахме за едно правно, правно основание за европейска стратегия. Вече преминаваме към една рамка, която вероятно няма да съществува в бъдеще. Така че смятам, че е време да работим конструктивно и всички заедно в това отношение. Председателят, благодаря госпожа Емст. Благодаря много. Първо, благодарност към докладчицата. В един първи кръг дискусионен вече изразихме а, много критика. А, много остри бележки се размениха. Не със всичко, от всичко съм доволна. Има редица изменения, които искам да внеса и ще ги съобщя след малко. Искам да припомня за етническата принадлежност, расизма и конкретната дискриминация още веднъж в мотивационната част да се помисли как да се формулират нещата. Мисля, че тази връзка трябва да стане по-ясна и искам да припомня във връзка с казаното от Валерио, който каза по време на изслушването, че ние можем да приемаме какви ли не неща в економическата, в социалната област. Ако обаче а, а, не издигнем борбата срещу така наречения антициганизъм, ние няма да стигнем далеч. Що се отнася до проблематиката, свързана с малолетните лица, особено малолетните роми в различни е, житейски ситуации, е, си, тяхното положение може да е много сложно. Може би може да се разработи една нова точка и отново да се подредят нещата. Онова, което е изключително важно за мен и това е моето позла, послание как ще успеем да задължим по-силно държавите членки? Защото ние може да разработим най-прекрасната стратегия на Европейския съюз. Ако не успеем обаче да задължим държавите членки, така че те да нямат шанс да се измъкнат и умишлено използвам този глагол, защото е много важно накрая и това да стане едно ключово заключение, нещата да се осъществят в държавите членки и да се реализират на национално равнище. Приветствам това, което Ливия каза в началото за положението на ромите и да се обръща внимание на тяхната ситуация в страните кандидатки за членство, например на Балканите. можем да видим дали в достатъчна степен обръщаме внимание на това или някои неща трябва да се променят. Благодаря. Сега е, колегата Тяколино. Благодаря, господин председател. С голямо внимание прочетох написаното от колегата, слушах я много внимателно. Благодаря много за яснотата, за отчетливостта, с която тя се изразява. Искам да обърна внимание на няколко неща, които според мен е хубаво да бъдат включени в доклада. Що се отнася до стратегията за приобщаване, до приоритетите, широката стратегия за прилагане, това са хубави неща финансирането. Мисля, че в края на септември комисаря Рейдинг, между другото, спомена за това, че ще бъде създадена специализирана работна група. Task Force, мисля, че в края на април ще бъдат представени резултатите, що се отнася до финансирането и начина по който всяка държава членка използва средствата. Мисля, че е важно и във връзка с въпроса за държавите членки. Колегата Херока каза, че това е е, е много важен краъгълен камък е, на е, това мероприятие. И затова искам да повторя, че този интервенционен модел е преобщаващ. Хубаво е да се вземат предвид и други неща и други приоритети. Това е подходящ момент за този важен въпрос. Тук бихме могли, например, да включим въпроса за миграционните потоци и да видим какво може да се направи в това отношение. Защото, както каза колегата Вебер вече, е, солидарността между държавите членки е важна. Ако няма солидарност между тях, почти нищо не може да бъде постигнато. Аз приветствам това предложение, което идва съвсем на време. Вие споменахте образованието, младите хора, които прекъсват училище преждевременно. Благодаря ви сега, господин Болда. Of... Благодаря. Аз също намирам много интересни неща в доклада и ще го подкрепя по същество. Едно нещо, което винаги съм се питал, чувал съм го в различни изслушвания, размера на средствата, които са разходени до този момент е значителен. Чувал съм за 1,4-1,6 милиарда от е, общия размер на Кохезионния фонд. Когато попитах един от комисарите на едно от изслушванията, бихте ли споменали един добър пример за това как са разходвани парите Изненадващият отговор, който получих, бе един проект за диалог в Унгария. Ми чудесно, ако е успешен, но диалозите на Козът не струва толкова пари. Бих искал да знае къде са отишли останалите пари, какви са неуспехите, какви са успехите, защото само ако знаем това, можем да направим препоръки за бъдещето. Бих искал да се изследва по-задълбочено този аспект и да се даде по-ясна конкретна информация в каква посока искаме да се движим с успешните проекти. Благодаря. Госпожа Бръцкот. Благодаря, господин председател. Първо, бих искала да благодаря на госпожа Ярелка най-сърдечно за този доклад. Мисля, че е изключително важно да продължаваме да подчертаваме, че е абсолютно задължително да имаме европейска стратегия която а, да се занимава с а, съдбата на повече от 12 милиона души а, граждани на Европейския съюз. Смятам, че е важно да се обърне внимание на това колко отрицателя, отрицателни, отрицателно е въздействието на, френската, на френския подход, на френските действия това, което смятам за изключително важно, а, са конкретните елементи, а, които са включени в доклада. Има още три неща, които бих предложила да се включат. Първо, една точка от по-общ характер. При изслушването стана дума за това, че става дума за социалното приобщаване на ромите като много важна точка. На второ място се присъединявам към господин Молда, оценката и иска да попитам комисията дали не е възможно да се оцени онова, което до този момент е направено и също времено да се види какво не е направено. Много пари са похарчени, много пари бяха инвестирани, но те не отидоха на правилните места. И докато не можем да кажем къде, в какво се състои проблемът, какво се е случило, е изключително трудно в бъдеще да се взимат правилни политически решения. И още един момент, на който искам да се спра. За съжаление, за голямо съжаление, ромите са група, която е представена много слабо на политическо равнище. И би било хубаво да се обърне още веднъж внимание на този факт, защото по този начин може да ромите да се превърнат много бързо в изкупителна жертва в политиката на държавите членки. Затова е важно те да бъдат включвани колкото се може по- повече в процеса на взимане решения в бъдеще, за да се избегнат подобни неща. Oui, pour compléter Госпожа Геом. Да, благодаря. Аз също искам да добавя някои неща. Е, тази дейност е, разкри много положителни е, аспекти и тя е добра основа за бъдещи дейности. Хубаво е да постигнем равновесие пътят към което няма да е лесен. Важно е а, да запазим правилната посока на този текст, що се отнася до различните политики, които, за които става дума в него. В текста, който бяхме приели преди това, се съдържаше е, една важна резолюция, и а, мнозинството подкрепи една стратегия, която включва всички. Комисията, държавите по происход или страните по происход. А, извинете, не комисията, а страните по происход и приемащите страни. Важно е а, да се включват в по-голяма степен страните по происход, отколкото до сега. Би било важно а, страните, които приемат ромите, а, да бъдат включвани в по-голяма степен. И накрая, още един детайл. Може би това е въпрос на терминология но аз видях в френската версия под шеста точка расизъм по отношение на циганите. Аз не знам вие с каква версия разполагате, но е малко сложно, може би, когато се превеждат нещата по различен начин. Те звучат от гледна точка на понятията различно на различните езици, но трябва да се внимава. Благодаря, госпожа Викстръм. Много благодаря, господин председател. На първо място аз също искам да изразя топла благодарност на докладчика, който е извършил много задълбочена работа по този въпрос, а това не е една от най-лесните досиета. Мисля, че е важно да се включи в дневния ред въпроса за ромите за всички заинтересовани страни. Важно е да започнем да изпълняваме ефективни планове за действие на всички нива. Дори да помислим за нещо като един план Маршал за ромите в държавите членки. Трябва държавите членки да възприемат един цялостен подход, за да постигнат едно по-добро социално включване. Докладчикът е, предлагат такъв е, холистичен начин, като посочва всички аспекти, които бих искала да бъдат включени. Но има някои неща, които според мен липсват. Не се споменават е, резолюцията на парламента, на Европейския парламент за ромите, нито за изгонването от е, Франция и, и Италия на роми. Мисля, че много е важно тази тема също да се повдигне в съответствие с темата на доклада. Друга важна стъпка напред е да се знае повече за миналото. Ако не знаем, ако не познаваме историята, нямаме бъдеще и ще бъдем ограничени до сегашната ситуация. Трябва да разпространяваме информация за сегашната историческа ситуация на Робите в различните държави членки. Един отправен момент би могъл да бъде по-добро разпространяване на знанията за докладите, изготвени от Европейската агенция за основните права. И мисля, че това са въпроси, които трябва да повдигнем. Опитваме се понякога да затворим очи и да гледаме в бъдещето, което не е начин за действие. За да постигнем целите си, обаче, трябва да погледнем назад към историята. Очевидно и за жалост трябва да напомним на всички държави членки задълженията им за осигуряване на дви... свободата на движение за всички хора в Европа. Не виждам в този доклад да се споменава до този момент свободното движение. И наистина държа да подчертая този факт. Свободното движение е една основна ценност на Европейския съюз – и никой не би трябвало да бъде изключен от това право. Така че, необходимо е ясно послание. Това е въпрос на цивилизация. Как да се подходи, как да се третират човешките същества в, наше, в нашето общество в 21 век. Това е моето послание и отново искам да благодаря за много добре свършената цялостна работа. Просто моля вземете предвид и резолюцията на Европейския парламент, когато продължите работата си. Благодаря за всички изказвания, свързани с разглеждането на проекта доклада. Госпожа Ярока. Ако желаете да отговорите на изказванията, имате думата. Господин председател, много благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа. Благодаря много за добрите изказвания. Ще взема предвид посочените моменти. Бяхме ограничени до някъде в текста, просто имахме обем думи, които можехме да включим. Така че много изменения вече бяха предложени, по някои от тях вече работим с различни колеги. Така че ограничен, да бе, ограничен бе обема на този текст, но това няма да ни попречи да направим един цялостен добър доклад с всички повдигнати от вас въпрос. Госпожа Вебер, с която работи от самото начало като докладчик в Сянко, говореше за значението на момента във времето. Комисарят е, излиза с е, рамка за националните програми е важно каква ще бъде тя. Причината да пишем точно в момента унгарското председателство, което единствено някога успяло да включи тези въпроси, очаква с нетърпение и становището на този парламент. Както чухме от комисаря миналата седмица, комисията също гради работата си на този доклад по собствена инициатива на парламента. Затова смятам, че е изключително важно преди април докладът да бъде представен на комисията, за да може да използва пълноценно нашите предложения. Затова и в този документ вече изискваме подходящ план за действие до април, по който съветът може надълго да обсъжда в рамките на 3 месеца, така че през юни вече да имаме нещо конкретно, което комисията и съвета да стартират и реалния план за действие, за който искаме от последните 3 години да почне да функционира. Следващия въпрос за непълнолетните и в страните кандидатки. Наистина това е важен въпрос, който ще се включи чрез измененията. Мисля, че много изменения ще предлагат този въпрос, така че много лесно ще ги обобщим. По какъв начин държавите членки ще се ангажират? и до каква степен се позваваме на свободното движение във връзка с резолюцията за ромите, която наскоро приехме. Всъщност, тук се опитваме да покажем съществуващата вече ясна правна линия, която насочва към Европейската стратегия за ромите и показва, че това е възможно и може да се случи. В момента парламента, комисията и съвета казват едно и също нещо. Да, нуждаем се от Европейска стратегия за ромите. Така че в това отношение представители на парламента толкова пъти са гласували. Политическите партии също смятат, че се нуждаем от това. Така че задължаващият, обвързващия етап на това досие няма да представлява труден е лимит за преодоляване. Много често повтаряме, че това е отговорност на държавите членки и всичко може да бъде успешно извършено на местно ниво. Така че тази стратегия не е насочена към оказване на натиска върху комисията, вместо да дават ласък на държавите членки. Тази стратегия всъщност има за идея да накара държавите членки да спазват своите задължения. Това е най-важното послание – затова е много важно казаното господин Малдер, господин Яколина и госпожа Боцкот за това по какъв начин са разходвани средствата. Европейската комисия е създала специализирана група, която да провери къде са отишли парите и всъщност този доклад ще излезе още през декември. За това по какъв начин са разходвани парите. Разбира се, въпросът винаги е дали са били достатъчно средства, защото някои страни казват, че не са имали изобщо средства за социално приобщаване. Ще видим дали това е така. Ще видим дали това е така и ще видим наистина точно къде и как са харчени парите. Защото видяхме много вече доклади за това колко често се е злоупотребявал със средствата. Така че, докладът от през декември на комисията ще бъде много важен. Още едно съобщение на комисията, което ще излезе през април. Не знае точно как ще се нарича, но ще е свързано с стратегията за ромите. Така че предлагам наистина да поддържаме контакти с тази специализирана група и тя да бъде координатор за Европейската стратегия. Говорихме и за ранното отпадане от училищата, ранното развитие на децата и ранното образование. Смятам, че това е наистина много важен въпрос. За това и докладът на госпожа Рединг за правата на детето, който излиза през феврари, също ще бъде един изключително важен документ за нас, за да видим по какъв начин можем да сложим край на сегрегираното образование в Европа. Госпожа Боскрот и госпожа Вишченгрод говориха за това до каква степен този доклад е политически или трябва ли да бъде политически и най-вече аспекта свързан с правата на човека. През последните няколко години а, излязохме с много революции, но видяхме и много сериозни нарушения на правата на човека. А нямаме работеща директива по този въпрос и за това включвам в доклада, че изпълнението на директивите е един изключително важен въпрос. Така че, докато още нямаме план за действие, който ще излезе през април, и преди да преминем към регионално развитие и социално включване, трябва да се борим с нарушенията на правата на човека. Затова е много важно комисията наистина да разгледа по какъв начин държавите членки изпълняват тази директива. Знаят ли ромите на каква дискриминация са под изложени, как може да бъде решен този проблем. Така че има много какво да се прави по отношение правата на човека. И първо, и второ, и трето поколение. Европейския парламент трябва много сериозно да настонява да могат да се появят реални организации на ромите, които да получат финансиране и да не са политически манипули... манипулирани. Важно е овластяване на младеща в ромската общност, една промяна в е, водачеството в ромската общност, на което ние много сериозно трябва да гледаме. Освен това, предисторията, фоновата информация трябва да е ясна за всички, защото до голяма степен така наречен антициганизъм, който се появява, проистича от факта, че ние не се познаваме. Ромите не познават не ромите. По време на комунизма, това, че имаше общи работни места, не помогна особено, така че хората не се познават. Единствената информация, която получават е, едни за други, е чрез медиите. Затова е много важно националните програми да включват приноса на различните младсинства в економически и културен живот на Европа. Затова и Европейския парламент подготвя една резолюция от пет части за пленарното заседание през януари. Толкова много роми са избити в концентрационните лагери, затова е важно – всичко до това да бъде посочено, да бъде представена историята. Затова и националните програми трябва да отбележат приноса на ромите в економически, политически и културни аспекти, които продължават да осъществяват този принос. Дори да извършва черна работа, все пак те имат много сериозен и економически принос. При социализма 80% от ромите работех сега, обаче този процент е 10-15%. Но така не, иначе те продължават да извършват черната работа, макар че и сред нея и осъществяват този принос. Thank you. Having heard благодаря. След като изслушахме докладчицата, мисля, че на този етап няма какво повече да се каже. Нека само още веднъж ви напомня, че крайният срок за изменения и допълнения е понеделник, 10 януари, по обед. Проект докладът следва да бъде прият в нашата комисия на 3 февруари. Това все през 2011 година. Още веднъж благодарим на госпожа Ярока. Очакваме с интерес по-нататъчните етапи от работата по този доклад. Както казах, съгласно член 50 от правилника на парламента, по този доклад ще работим заедно с Комисията по заетостта. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред. ред. Знаете, че точки 7 и 8 се отлагат така че преминаваме към девета точка от е, дневния ред относно правото на информация в наказателните производства. Така, тук е колегата Бригит Сипел в качеството си на докладчик. Позволете ми обаче да ви напомня, че по тази точка от е, дневния ред изработения документ е, проистича от проекто директива, внесена от комисията относно е, правата на заподозрените в наказателни производства лица да бъдат осведомени за е, техните права при предявяване на обвинението. Това съответствие с пътната карта, прията от съвета по процесуалните права през ноември 2009 година и а, включена в Стокхолмската програма. Първият етап приключи успешно през юни тази година с а, споразумението относно директивата за правото на писмен и устен превод в наказателните производства. Съветът постигна общата си позиция по проекта на комисията на 3 декември и сега вече Европейският парламент следва да определи своята позиция като предпоставка за започване на преговорите с съвета. Ще изслушаме докладчицата госпожа Зипел, която вече работи е, в очерталата се посока, след което ще проведем кратки разисквания. Вероятно е, ще чуем и представители на комисията, т.е. на Европейската комисия и на съвет. Но първо да чуем докладчицата, имате думата. Благодаря много, господин председател. Ще се опитам в тази първа презентация да се спра и да се огранича върху най-съществените моменти. Ние говорим за единна Европа и с Стокхолмската програма говорим за създаване на единно правно пространство – до този момент обаче продължаваме да имаме 27 много различни правни системи и мисля, че нашите граждани много бързо очакват промяна в това отношение. В миналото, що се отнася до единното правно пространство, ние се е, концентрирахме върху сътрудничеството между органите и е, тук отново гражданинът е, е в центъра на вниманието, а също така правата, които той има в рамките на едно наказателно производство една справедливо, едно справедливо а, производство, наказателно производство а, в европейско измерение а, трябва а, да включва такива процедурни, а, процесуални гаранции, като например правото на адвокат а, и правото на устен превод. Онова, което е важно в случая е правото на информация – защото само онзи, който знае какви права има в рамките на едно производство, може ефективно да се възползва от тях. А не спазването, несъобразяването с правата от органите означава, че това е заплаха за справедливостта на производството и не можем да изключим наличието на несправедливи производства. Затова приветствам предложението на комисията и смятам, че то е една много сериозна основа за по-нататъчни дебати. Измененията, които ще предложа сега по отношение предложението на комисията, целят да гарантират директивата да се спазва при всички форми на лишаване от свобода и въпреки, че не всички посочени права ще могат да се изпълняват, Например, ако аз бъда арестувана в Германия като германка, аз нямам право на устен преводач, но за това пък имам право да бъда информирана за всички права, които мога да ползвам. Бих предложила на парламента по отношение на минималните права, които, се, които са описани в член 3 и които следва да бъдат включени в писмото с правата, да бъде включено най-малкото правото на мълчание, също така в случай на задържане да се изброят и други права, като например продължителността на следствения арест, максималния срок на задържане. Съветвам ви внимателно да прочетете текста, а онези, които имат а, а, проблем, тук говоря за съответните а, лица, например хора с а, увреждания на зрението и прочие, да имат а, съответното също право на достъп до документа. Особено важно е да се обясни на задържаното лице на какви основания то е задържано, какви права има. Също така неограничения достъп до доказателствен материал, с който разполагат органите, според мен също е много съществен момент и право. В заключение искам да обърна внимание на това, че писмото модел, което е включено в приложението, действително трябва да бъде задължително, що се отнася до въвеждане на минимални стандарти. Освен това, над тези минимални стандарти, всяка държава членка може да признае допълнителни правила за е, за подозряното или е, обвиняемо лице. В заключение, скъпи колеги, искам да подчертая, че съжалявам много, че не бе възможно в рамките, да се гласува в рамките на една затворена процедура за всички различни видове производства и сега сме принудени да дискутираме е, отделните процесуални права стъпка по стъпка. Едно е, след друго. Това означава, че е, процесът ще се проточи години наред, преди гражданите да могат да се възползват от тези права. Искам да използвам възможността да благодаря на всички сътрудници, които работиха много сериозно, така че да сме в състояние да ви представим още днес предложение. Искам да благодаря на правната комисия за становището представено а, днес и ще се радвам и днес да получа много идеи и предложения от колегите, за да приключа работата си по доклада. Благодаря. Нека сега да чуем представителите на комисията, вероятно и на Белгийското председателство на съвета госпожа Декамп от Белгийското председателство всъщност е първа. А, благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми давате тази възможност да се изкажа по този въпрос от името на Белгийското председателство на съвета. Проекто директивата бе представена на министрите на вътрешните работи и на правосъдието на 3 декември тази година. Бе предмет на общ подход в рамките на съвета, с изключение на приложенията, които ще бъдат разгледани в последствие. Значи общият подход се отнася до преамбюла и материално-правната част. Споразумението, съгласието постигнато само за няколко месеца, свидетелства за волята на държавите членки да постигнат напредък в областта на процесуалните гаранции и правото на защита. Дискусията в съвета прояви едновременно и значението, и трудностите, свързани с примиряването на различните правни системи на държавите членки, но пък наистина постигнахме консенсус. Както казах, съветът е, е, одобрил текста и все пак въпроса за зачитане на различните правни традиции и системите на държавите членки остава повод за сериозна загриженост, е, който следва да имаме предвид е, и за напред в рамките на процедурата. Сега штафетата се поема от бъдещото унгарско председателство което надяваме се възоснова на общия подход е, скоро ще начене разговори с Европейския парламент. Удовлетворени сме от бързо постигнатото съгласие. Наистина бе от съществено значение да запазим набраното ускорение в областта на процесуалните гаранции. Динамика, която датира още от пътната карта насам и така и трябва да остане. Трябва да се запази този ритъм, за да се е, гарантира съгласуваност между различните мерки по пътната карта е, за е, наистина реализиране на процесуалните гаранции във всеки отделен случай в практиката, така че да отговорим на практиката на Съда за правата на човека, вече като Европейски съюз. Благодаря. Благодаря комисията. Госпожа Каролин Морган. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Първо, благодаря на госпожа Сепол за топлите думи. Получихме проекто доклада днес и едва бегло сме се запознали с него, не сме го анализирали в детайли, но както изглежда Комисията и Европейския парламент ще действат в значителна степен съгласие и толкова по-добре. Възползваме се от възможността да приветстваме общия подход, постигнат от съвета на 3 декември тази година, благодарение на положените от Белгийското председателство усилия и отличното председателство на Мария Елен, която е тук на работната група и очакваме колкото се може по-скоро да пристъпим към трилога. Благодаря. Благодаря, благодаря ви, че бяхте и кратка. А сега да дадем думата на членовете на нашата комисия, които желаят да се изкажат. Господин Босотил, ако желаете пръв. Благодаря, господин председател. Аз всъщност се изказвам от името на докладчицата в сянка от името на НП, госпожа Антонеско, но и от името на господин Екселфорс, например, като който, който, който също е представил мнението си, както и други колеги. За съжаление, нито един от тях не можа днес да се присъедини към нас и, и на мен се пада честа да, да говоря от тяхно име. Но а, бих искал най-напред да заявя общата подкрепа на НП за проекто директивата. Както и поначало за усилията да бъдат преодолени предизвикателствата в тази област. Нещо особено важно според нас. Ние си даваме сметка, разбира се, както посочи и докладчицата, че един друг подход вероятно би бил нещо по-добро, но какво да се прави, такава е реалността, ние сме готови да работим в нея. Сега, е, нека пристъпя направо към конкретните проблеми и въпроси, е, които е НЕП би желала да повдигне. Първо, що се отнася до трети член за правото на заподозряното или лице или на обвиняемия в престъпно деяние да получи информация. Според нас е необходимо ясно да се посочи кой орган предоставя информацията и как тази информация ще бъде предоставена. Устно или писмено. Същото уточнение следва да бъде внесено и в шести член относно правото на информация за повдигнатите обвинения. Също така в трети член са необходими повече текстове, повече разпоредби, в случай, че е, заподозряното лице или обвиняемият е непълнолетен, както вече се каза, или пък ако лицето не е в състояние да разбере предоставената му информация. Тоест, информацията трябва да бъде пригодена към специфичните потребности на заинтересованото лице. По-нататък по 8 член – Обръщаме се с молба към представителите на комисията да ни разяснят по-подробно процедурата и да ни уведомят, да ни осведомят за вероят, най-вероятната в случая, най-целесъобразната в случая процедура, в частност, що се отнася до получаването на информацията от заинтересованото лице. И накрая, относно правото на мълчание – подкрепяме казаното други колеги, че е необходимо това право да бъде уредено наред с другите посочени права и е толкова по-зле, че това не е направено в проекта, макар и, както се каза, един от е, основните принципи на справедливия процес да е тъкмо правото лицето да запази мълчание. Разбираме, че е, нещата са такива каквито са поради възраженията на някои държави членки и необходимостта те да бъдат привлечени към консенсуса, но според нас това право е важно и вероятно все още може да бъде намерен компромис е, в желаната от нас посок. Е, така че ние бихме оценили високо готовността на докладчицата да подхване и този въпрос с оглед постигането на компромис. И още нещо накрая, ако ми позволите, що се отнася до това, кой ще предоставя информацията, дали е, лицата, предоставящи информацията, биха били достатъчно компетентни или професионално подготвени за това. Знаем, че първият контакт с обвиняемия е, се осъществява от полицейски служител и е, вероятно това не винаги е най-подходящото лице, е, поради което очевидно е необходима професионална подготовка, обучение, за да бъдат избегнати някои осложнения. Във всеки случай, за да бъде е, избегната каквато и да било предубеденост и опоручаване на правосъдието. Разбира се, това е свързано с е, съответните разходи, Въпросът не може да бъде пренебрегван, може да се стигне до е, главоломно нарастване на разходите. Е, и така. Това са главните въпроси, които бях помолен от колегите да, да повдигна. Много от тях е, вече бяха посочени и от докладчицата. Надявам се работата по тях да продължи. Определено може да разчитате на приноса на НП. Благодаря, господин Босотил. Госпожа Викстрем. Благодаря, господин председател. Аз също трябва да говоря от нече име, в случая е, на баронеса Латвард, е, докладчик Сянка от името на нашата група. Бих искала да благодаря на докладчицата Сипел е, за извършената работа и за тясното съдействие, е, взаимодействие с докладчиците в Сянка. Госпожа Латвард би искала да е, подчертае е, е, нашата последователна подкрепа е, за уреждането на тази материя в случая на презгранични наказателни производства, както и за усилията да се гарантират процесуалните права на заинтересованите лица. Поради което ние сърдечно приветстваме втората директива в рамките на пътната карта. В директивата за устния и писмения превод тогава госпожа Лътвър като докладчик е, прие, е, че правата не се гарантират е, при дребно правонарушение или простъпка от административен характер, в случай, че производството е пред административен съд, съветът би искал и в тази проектодиректива да се направи същата оговорка. Успоредицата обаче вероятно не е пълната, и като, както посочва съветът на Европа, в някои случаи е, за подозрените лица дори в извършването на дребно закононарушение би следвало да имат правото на информация. Най-малко за повдигнатите обвинения. Е, поради което е, това изключение би трябвало да бъде проучено по-подробно. По член 3 списъкът на правата, които са предмет на предоставената информация, е, съветът е, допуска правото на мълчание, но не и правото на достъп до е, досието и правото на бързо изправене на лицето пред съда. Внимателно трябва да огледаме основанията за такива ограничения. Можем да подкрепим по-голямата част от възприятата от докладчицата позиция относно уточненията по, по елементи на, на информацията, която лицето има право да получи, но информацията не би трябвало да бъде е, точно за а, е, а, е, факта на обвинението, а, а по-скоро за самия състав, в който лицето е обвинено. А, има, има сериозна разлика. Между двете на английски разликата се прави между accusation и charge, съответно. Госпожа Радфорд ми е дала тук цяла, цял списък, едва ли ще ни стигне времето, но бихме искали специално да чуем какво мисли докладчицата по трета линея от 8 член, съгласно която а, а, доказателства, събрани в нарушение на изброените тук права, не би следвало да са допустими е, пред съда. Защо е необходимо това и как би станало на практика? Е, не би ли следвало тази е, материя да бъде оставена на преценката на Националния съд, съгласно националната уредба е, на доказателствата. И накрая, в текста не се говори за правото на информация по въпроси, които все още не са били обсъждани в рамките на пътната карта. И тук е, говоря и от свое име. Е, сред тези права би следвало да, да бъде правото на връзка е, близък или родственик, правото на медицински грижи и правото на е, пускане под гаранция. Тази информация трябва да бъде добавена все по някое време, макар и да не е включена в пътната карта. Ето с това, господин председател, бих искала да ви благодаря от своя име от името на госпожа Латфорд. Благодаря ви, госпожа Викстрем. Много добре се справихте днес впечатляващо. Е, е, е ни е, създадохте впечатлението, че баронеса Латфорд е тук сред нас, а на всичкото отгоре успяхте да заявите и собственото си мнение. Господин Албрехт. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Зипел за, според мен, много добрия проекто доклад, представен и тук. Аз сега не говоря от името на зелените, а като докладчик на становище на комисията Сури. Това становище още не е предадено, но ще го направя преди края на януари и преди гласуването тук. Благодаря за разбирането в това отношение. Във връзка с казаното до този момент, няколко конкретни коментара имам и няколко от по-общ характер. Има много неща, които е, трябва да бъдат допълнени, има и неща, които се припокриват с предложението на комисията. Е, дебатът във връзка с правото на мълчание, например, това е много важен въпрос и дори правото за е, помощ от консулските представителства. Това показва, че ние сме в процес в рамките на който ние искаме не само да унифицираме правото на информация за гражданите, но и да хармонизираме един график за синхронизация между процесуалните права. Последните години ние реализирахме редица проекти, например Европейската заповед за задържане, Европейската заповед за а, събиране на доказателства и така нататък. Що се отнася до процесуалните права, а, искаме да избегнем ситуация, в която един гражданин а, се намира в друга държава и изобщо не е уведомен, не е осведомен за това как, на какви права, какви права може да ползва той. Още повече, че ние имаме една задължителна харта с основни човешки права, включени в Лисабонския договор. Важно е да се хармонизират минималните материално-правни норми и в това отношение трябва съветът и държавите членки да осъзнаят, че има такава необходимост, която е тясно свързана с въпроса за това каква точно информация задължително следва да се предоставя на задържаното или обвиняемо лице. Досегашните стандарти а, са а, определени от а, Европейския съд за човешките права. А, те са задължителни за прилагане в държавите членки възоснова на съдебната практика на този съд. И в този смисъл а, те са в сила на едно сравнимо ниво в цяла Европа. И за това, например, това право за пускане под гаранция трябва да бъде синхронизирано в цяла Европа. Също така правото на достъп до процесуалните документи, до делото. Това, което е важно е, че по този начин гражданите могат да имат доверие че във всички държави членки те могат да се ползват от един минимален каталог с права. Това, което ми се иска е не просто да намираме едно прибързано оправдание за взаимно признаване, но действително да създадем хармонизирани наказателно-процесуални норми, които наистина са хармонизирани в основата си. И, например, в това писмо на правата, в този Letter of Rights, да се предвижда възможност за преработка, така че след определен период от време ние да видим как стоят нещата, да допълним евентуално други права, т.е. да се а, включи тук а, възможността за гъвкавост в бъдеще. А иначе нямам много да добавя към доклада на госпожа Сипел. Правната комисия ще се занимава с доклада през януари. Най-вероятно ще излезе със собствено становище. Важното в случая е ние като парламент да имаме възможност много интензивно да дискутираме темата и затова ми се иска да не биваме поставени под натиск, да ни притискат важното е да имаме една последователна позиция и е, да в тази позиция да отразяваме потребностите на гражданите. В този смисъл е, мога да кажа, че се радвам на предстоящото сътрудничество с докладчика и с останалите докладчици по темата. Благодаря, господин Албрехт, господин Триента Филидес. Благодаря, господин председател. Само няколко думи. Ние също сме съгласни с предложението. Съгласни сме и с темпото, с което, с което се действа за разглеждането на този въпрос. Искам да благодаря за това. Много е важно да има минимални правни стандарти във всички страни. За това и приемам и казаното от госпожа Сипъл, че едно примерно писмо може да бъде прието от държавите членки – Съгласни сме с повечето изменения, които тя вече представи и ние също ще представим в допълнение свои. Има някои неща, които биха могли да бъдат подобрени. Не съм съгласен с предложението, че трябва да се премахне правото на незабавно изправяне пред съда. Смятам, че това е задължително право. И затова много внимателно трябва да изгледаме измененията и ще предложи свои допълнения. Благодаря на госпожа Сипъл и очакваме с нетърпение да приключим работа по тази директива по същия начин, по който направихме по първата за правото на писмен и устен превод, за да продължим с пътната карта. Госпожа, благодаря господин Виланд. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Като заместник член, аз е, си се сбогувах от тази комисия. Все пак обаче искам да добавя няколко разсъждения. Хубаво е, че имаме докладчик, която може да работи с такава скорост. Много удовлетворително е, че Този доклад бе представен доста бързо. Писменият превод обаче се, а, има нужда от време и не бива да забравяме, че се намираме в много сложна материя. Щеше да бъде много лесно, ако искахме просто да гарантираме, че с информирането на лицето се описва какво е в сила в съответната държава, какви правни норми, и е, съответното лице е наясно с какви права разполага. Тогава би било достатъчно, ако примерно обвини, обвиня, е, обвиняемият е германец, който се намира в Англия, и му кажем, слушай, в тази държава мълчанието се тълкува отрицателно. И ако съответно един англичанин е в Германия, е, на това лице следва да му се каже, в тази държава имаш право да мълчиш, без това да се тълкува отрицателно. Ето това е една ситуация, в която аз задавам въпроса как хармонизираме ние процесуалните права. Тоест много важно е по какъв начин се информира лицето и в подходящия момент да проведем дискусия за процесуалните права. И ми се струва, че действаме малко прибързано, защото не става дума само за това да се отразят да се отрази състоянието на нещата, просто да се изслуша нещо, а наистина да се разберат нещата в дълбочина. И не е необходимо човек да е следвал право, за да е в състояние да разбере нещо. Онези, които са по-малко умни, ще си позволя да се изразя така, те черпят своите познания, своя опит от социализацията в собствената си правна система, в собствената си страна. Идвайки в друга държава, те трябва да са в състояние да разберат какви възможности имат, независимо и в зависимост от това дали те са виновни или не, може да се подбере съответния инструмент и ползването на определен инструмент може да е от полза за лицето или в ущърп за лицето. Тоест, за такива лица самата хармонизация като такава не е достатъчна. И държавите членки трябва да решат дали е, те ще решат да, се, да приемат съответни а, е, клаузи за приемане на системата или за неприемане, opt-out клаузи. Така че това ще означава, че ще в някои области ще трябва да има компромиси. В други области обаче възможностите за компромис са по-малко. Например, как се тълкува мълчанието на лицето. Що се отнася до въпроса колко бързо се освобождава лицето преди то да е изправено пред съдия, по отношение на това, аз мятам, че е, тук трябва да се видят традициите на съответната правна култура. Принципно полицията трябва да има един ден време, преди да представи лицето пред е, съдия. Тоест, все едно е в случая дали ще кажа 24 часа или до следващия ден. В дух на компромис мога да кажа 36 часа или 48 часа. Тоест, е, понякога се налага да се съобразяваме с съответния културен кръг. Има и моменти за прокарване на разграничителни линии. Какво е поведението на едно заподозряно лице, което е разпитвано вече за десети път? Въпросът е как от състояние на заподозряност едно лице става обвиняем – а, има правни култури, в които се казва, да, ние, ние ти си заподозрян, но ние нямаме правни възможности да променим статута ти в обвиняем. Има случаи, в които лицето а, внася молба а, за това да бъде а, обвиняем, така че съдията да има възможност да прецени дали да отхвърли тази молба или не. Ето това са неща свързани с понятия като е, справедливо производство и други. И ако наблюдавате колко бързо се променя нашия е, цифров свят е, и темата за защита на личните данни, веднага трябва да се каже, че е, онова лице, което е невинно, трябва да му бъде дадена възможност да се а, оправдае, да изчисти името си, ако е несправедливо обвинен. Къде трябва да информираме? Кога трябва да информирам адвоката, че утре ще се проведе а, разпит, например? Това е една планина от А, неразрешени въпроси и аз се чувствам изключително некомфортно в този галоп, е, който е избран и с който се препуска през е, тази правна материя. И е, още нещо. Аз помолих господин Албрехт да представи темата, защото ако продължаваме да тичаме в този галоп, в крайна а, сметка, когато стигнем до пленарно а, а, гласуване, ще стане невъзможно, ако навлезем там в детайл, а, да а, изясним нещата в един дебат по такъв начин, че да бъде разбираем за обществеността навън. Uh, ако няма други коментари, да се върна обратно към докладчика. Не виждам някой друг желаящ за изказване. Госпожа Сипо. Много благодаря. Особено много съм благодарна за на последния оратор, защото това ми дава възможност да обърна внимание на нещо. На първо място, да. Аз наистина смятам, че ние спешно се нуждаем от хармонизация в много области. Лично аз смятам, че гражданите не са скептични по отношение на Европа, защото точно в тази област Европа а, прави прекалено малко, а не прекалено много. И мисля, че има някакво недоразумение. Аз вече бях казала а, колко жалко е, че ние нямаме възможност да говорим за всички процесуални права наведнъж, а, а за процесуалните права едно по едно и приемаме писмото за правата преди да сме хармонизирали всички права а, като цяло. Когато в а, писмото на правата аз запиша, ако запиша ти имаш право да бъдеш информиран за това, че имаш право на адвокат, това далеч не означава а, хармонизация на момента, от когато лицето има право на това. Кога ще получи този адвокат? Единственото нещо, което се решава с тази директива е информацията, която може да бъде различна в отделните държави. И точно това е проблемът, който описах в началото. Много по-добре щеше да бъде, ако всички тези процесуални директиви даваха възможност за едновременно дискутиране на правата. За съжаление, комисията не можа да пробие с тази идея и, и сега се налага да обсъждаме това, което е, държавите членки е, поискаха от нас. Искам да се спра на някои моменти. Господин Босотил с право подчерта, че правото на мълчание се допълва от е, държавите членки. Има обаче редица други права, които липсват. Имаше е, един изкривен е, или по-скоро липса на баланс в първата директива между онези права, които се споменават в директивата е, и онези, които не се споменават. Тоест тези, които са споменати в член 3. Затова ние решихме в член 3 да включим изчерпателен списък на всички права, така че да няма дефицити. Още веднъж как точно ще разясня правата на лице, което е с има психически затруднения да разбере или а, лице с а, а, зрителни увреждания. А, също така моментът а, кога да се предаде писмото на правата на лицето. А, има въпроси, които трябва да се изяснят, може би, от комисията и съвета в крайна сметка, кой орган отговаря за връчването на писмото с правата на лицето. Но ми се струва, че в областта на хармонизацията точно тук ще имаме и други трудности. Госпожа Викстрем обърна внимание и на други е, затруднения, особено що се отнася до езиковите уточнения. В проекто директивата ние вече направихме редица предложения, както по отношение на понятието charge, така и по отношението на понятието е, case file, които се тълкуват по различен начин в държавите членки. Имаме различни формулировки, които покриват широк спектър. Също така въпроса на формулиране при малки закононарушения е, има правни системи, в които не е проблем и при малки закононарушения на лицето да се съобщава е, на какви права, е, какви права може да ползва то. Но може би е добре това да се уточни в текста. Също така въпросът за хармонизацията, който бе повдигнат още веднъж, мисля, че е много важно с комисията да съгласуваме дали действително при посочването на правата всъщност това посочване на правата все още не означава хармонизация и е хубаво да се включват, меж... да се изясни въпроса дали постепенно ще се включват отделните процесуални права, които приемаме с времето, или правото за а, връзка с роднините а, да се включи още на този етап, въпреки че тълкованията тук са много различни в държавите членки. Надявам се през идните дни да получа малко повече уточнения в тази връзка от комисията и от съвета мисля, че това бяха основните моменти. Und herzlichen Dank für die vielen Hinweise. <laughs> И много ви благодаря за всички предложения. Благодаря за тези последни наблюдения. Мисля, че наближаваме в края на тази последна точка от заседанието на комисията Либи. Веднъж мисля, че успяхме да приключим на време. Госпожо Сипел, Извинявайте, забравих. В началото председателят обърна внимание на това, че срокът за внасяне на изменения е 12 януари или поне тази дата се предлага. Тъй като става дума за информиране, а не за хармонизация на права, ще се опитаме да проведем едно гласуване с цел ориентация в края на януари, за да влезем наистина в триалог с комисията и съвета. Това за информация. Господин Басотил има думата. Не искам да нарушавам графика, но този срок не е ли много кратък? Това означава веднага след като се върнем от коледната вакансия. Имаме и срок 10 януари за изменение по доклада за рамите. А сега казвате, че този е 12. Да, би могло да създаде проблеми, но не искаме да нарушаваме на графика на докладчика, просто трябва да вземем това предвид. Докладчика е готов е да прояви гъвкавост и да преценим дали е достатъчен този срок за внасяне на изменения или да се удължи малко, да се отложи малко след края на коледната вакансия? Аз лично смятам, че онези, които работят по доклада, вече са работили по измененията и, а, а и много депутати няма да почиват три седмици. За мен ще бъде важно, ако няма някакви големи резерви, да се опитаме да спазим а, предлагания срок. Well, it's okay. It's okay then. Добре, в такъв случай внасянето на предложение за изменение ще има за срок 12 януари до обяд. Казах, че наближаваме към края. Нещо, което отложихме Две точки отложихме за следващото заседание, така че в точка разни искам да съобщя докладчици, които трябва да се назначат. Просто чета решенията, които са вземи на заседанието на координаторите, което проведохме преди малко. Създаване на механизъм за оценка за потвърждаване на оценката по шенгенското законодателство Карло Сакойо. Второ, пълно прилагане на разпоредбите на Шенген за Румъния и България. Трето, доклад по собствена инициатива за защита на личните данни. Докладчик е са Вос. Четвърто, атаки срещу информационни системи. Докладчик Моника Холмайер. Пето, списък на документи за пътуване, даващи право на притежатели за пресичане на външни граници, които може да са придружени с виза и създаване на механизъм за изготвяне на този списък. Таня Файон. 6. Продажби и използване на прекурсори за взривни вещества. 7. Доклад по ситуацията с спазването на основните права на човека Докладчик Моника Фласикова венова Становища. Първо, миграционни потоци, възникващи от стабилността. Елен Флотър. На второ място, насърчаване мобилността на работниците в Европейския съюз. За изготвяне на доклада Блинка Висюта. Три Единен пазар за европейците. Докладчик е господин Ван Декамп. 4 сигурност на въздухоплаването с специално дарение върху скенерите. Автор Джудис Аржентини и след това Европейска мрежа и Агенция за информационна сигурност Алесандро Алваро. Това е до тук. Следващото заседание на 10 януари в Брюксел. И ако няма възражение, смята се, че тази дата е прията. Благодаря ви до Страсбург. Е?